Non, mais moi j'ai lu avec Jacques hier, je fais le point sur, quoi, sur, le, sur le rapport euh, Matindaï. I think that 10 minutes it is enough. Мисля, че 10 минути са достатъчни, госпожи и господа. Откривам заседанието. Нека преминем към гласуването. sprawozdawcą jest pani poseł McIntyre. Głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku. Докладът на колегата Макентайер Защитни мерки срещу вредителите по растенията. Давам думата на докладчика, тъй като има договорености. Zgłasza się pan e, poseł e, Des, pan koordynator. Господин Дес всъщност ще се изкаже първ. Благодаря, господин председател. Искам да предложа да гласуваме по доклада на госпожа Макинтайр на трето място. Тъй като е, Днес сутринта някои колеги са затруднени с придвижването си до парламента и може би най-добре ще бъде да гласуваме по този доклад трети поред. За първото гласуване ли говорите? Краткото гласуване или за второто гласуване по този доклад, което ще бъде по-дълго? За кое гласуване по този доклад говорите? Да, върху гласуването за решението за 10 члена. Е, Мисля, че можем да приемем е, предложението на господин Дес. Координатор, има ли коментари? Не виждам. Затова нека преминем към гласуване на следващия доклад, този по точка 6 стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите. Господин Мюлер е докладчик. Мисля, че най-добре би било да дадем думата на докладчика, ако желая да се изкаже. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Grundlage für unsere Mitteilung. Благодаря, казва госпожа Мюлер. Причината е, за нашия доклад е стратегията на Европейския съюз, на Европейската комисия за региона на Алпите. Ние анализираме тази стратегия детайлно, тъй като в нея е подчертано значението на Алпийския регион е, за различни области на европейската економика, включително за туризма. Имаме 11 компромисни изменения Искам да благодаря сърдечно на координаторите. Освен 11-те компромисни изменения, има и 44 други изменения. Бих желала да благодаря на комисията за изготвянето на стратегията, където са отразени трудностите на Алпийския регион, както и исканията на земеделците и а, другите а, хора, които а, чиято прехрана зависи от този регион, например от дърводобива в него. Алпийският регион има несъмнен принос към високото качество на продуктите в нашата продоволствена верига и е необходимо да се мисли за подкрепа на хората, живеещи в него, особено на младите хора. Надявам се, че ще има категорично подкрепа на нашето становище при гласуването днес там живеят няколко милиона души в 47 региона, 7 страни. Благодаря за подкрепата. Още веднъж очаквам гласуването. Можем до Не виждам коментари. Можем да започнем гласуването. Ще гласуваме по електронен път компромисните изменения. Компромис едно. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Компромисът се приема. Компромис 2. Господин Агню. Господин председател, процедурен въпрос. Някой по-рано предложи да променим а, реда на гласуването. Бихте ли ме уверили, че гласуваме за технологичните решения за устойчивото земеделие в Европейския съюз. Не. А значи тогава по какво гласуваме? Гласуваме за Алпийския регион. Мисля, че това, което каза докладчика, трябваше да ви въведе в темата и да ви окаже коя е тя. Добре. Компромис 1 се приема. Компромис 2. Моля, гласувайте. Към гласуване. Край на гласуването. Компромисът се приема. Сега компромис 3. Гласувайте. Заме към гласуване. Край на гласуването. Przyjęty. Гласуваме поправка 14 през поднесение. Приема се. И гласуваме изменение 14. Кой е за? Одобрява се. Компромис 4. Начало на гласуването. Компромис 4. Край на гласуването. Компромисът е одобрен. Сега изменение 22. Кой е за? Поправка 20. Одобрява се. Изменение 24. Кой е за? Благодаря. Одобрява се. 25, 26, 27, 28 са идентични. Кой е за? Той е спречив. Против. Отхвърля се, според мен, но нека проверим електронно. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Благодаря. Край на гласуването. Przechodzimy do kompromisu. Измененията се отхвърлят. Компромис 5. Начало на гласуването по компромис 5. Przechodzimy, przepraszam, wracamy, głosujemy. Извинете. Трябва да се върнем на изменение 29.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 Компромис 6. Край на гласуването. Приема се изменение 33. Кой е за? 33-то изменение. Благодаря. Приема се. Изменение 37. За 37 изменение. Против. Отхвърля се. 35-то изменение за Приема се. Изменение 40 за. Приема се. Компромис 7. Моля да гласувате. Замекам гласувания. Край на гласуването. 36 за, 4 против, 1 въздържал се. Има изменение има предложение изменение 39 е, до и следващите да бъдат гласувани електронно. Значи гласуваме сега изменение 39. Моля да гласувате. Моля да гласувате за изменение 39. Край на гласуването. 29 гласа за, 11 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 47. Начало на гласуването. 47. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 гласа за, 21 против. Изменението се отхвърля с един глас. Сега компромис 8. кра... Начало на гласуването. Компромис 8. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля тези, които са за, да вдигнат ръка. Приема се. Компромис 9. Гласуваме компромис 9. Моля да гласувате. Край на гласуването. 40 гласа за, един въздържал се, приема се. Изменение 53. Кой е за? Моля да вдигнете ръка. Благодаря, приема се. 56. Изменение 56. Кой е за? Против? Отхвърля се. Гласуваме изменение 54. Кой е за? Кой е против? Нека проверим с електронно гласуване. Начало на електронното гласуване по изменение 54. Замикам. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 55. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 10. Т.е. компромисно изменение 10. Нека го гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 1 против, приема се. Изменение 58. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря. Приема се. Изменение 63 Кой е за? Благодаря. Приема се. 64-то изменение. За. За. Против. Приема се. 65-то изменение за. Против. Отхвърля се. Изменение 69 за. Приема се. Изменение 71 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 11. Начало на електронното гласуване. Компромис 11. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега изменение 74. За. Кой е за? Изменение 74. Благодаря. Приема се. Сега so we go to 79. 79, okay. 70... Изменение 79. За. Благодаря, приема се. Изменение 80 за. Против. Отхвърля се. Изменение 81 за. Приема се. Изменение 83. Кой е за? Приема се. Нека гласуваме становището с измененията. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Замекам гласование. Край на гласуването. Поздравления. 36 гласа за, 5 против. Госпожо Мюлер, поздравления за приемането на доклада. Вие искате ли да вземете думата? Не. Благодаря ви. Поздравления още веднъж. Сега, доколкото разбирам, можем да се върнем głosowanie е, w Тоест, сега ще гласуваме по точка 7. Доклад за напредъка във връзка с възобновяемите енергийни източници. Докладчик е господин Богович. Мисля, че е време да дадем думата на господин Богович. Имате думата. Е, хвала за беседо. Е, доволите spoštovani колеги. Благодаря за думата, господин председател. Колеги, първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Те, възоснова на проект на текст, който предоставих, внесоха 91 изменения. Работехме в дух на добро сътрудничество. Имаме 9 компромисни изменения. Мисля, че те напълно включват всички намерения, които бяха заявени по-рано под формата на изменения. Мисля, че доклада е обективен. Мисля, че той трябва да бъде подкрепен. Водещата комисия е комисията ИТРЕ. В нашето становище ние поставихме ударението върху развитието на селските райони, върху селското стопанство. Знаете, че в селското стопанство се използват биогорива, биомаса, произвеждат се горива от второ, от трето поколение. Мисля, че имаме възможност да постигнем целите, които сме начертали в областта на транспорта. Много говорим за нови технологии, за тяхното развитие искаме да се използва в пълна степен потенциала на биогоривата в селското стопанство. Искаме и да има децентрализирано производство на електроенергия и това производство трябва да бъде включено в основната електропреносна мрежа. Друга важна част от нашето становище говори за важността на биогоривата за създаването на нови работни места и в стопанствата, и в а, различните селски райони. Говорим за възможността да има кооперативи с енергиен характер – биогоривата могат да се използват и за подобряване на доходите на земеделските стопани, тогава когато има излишък на селскостопанска продукция, мисля, че нашето становище може да изпрати ясен сигнал към водещата комисия ИТРЕ. Благодаря, каза председателя и ние сме съгласни с вас възобновяемите източници на енергия биха могли да доведат до по-голяма независимост на селските райони. Нека да преминем към гласуването. Компромис номер едно. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на Изменение 19. С вдигане на ръка. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Благодаря. Гласуваме по изменение 34. Кой е за? Моля да гласувате с вдигане на ръка. Против? Отхвърля се. Изменение 35. За. Приема се. Компромисно изменение номер 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се изменение 39. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 44 на господин Агньо. Кой е за? Гласуваме с вдигане на ръка. Благодаря ви. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменение 47. Председателя се извинява. Изменение 50. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Благодаря ви, приема се. 46. За. Против. Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. 56 за. Против. Отхвърля се. 59 за. Против. Отхвърля се. 60 за. Приема се. Компромисно изменение 5. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 66 за. Благодаря. Приема се. 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за. Приема се. 69 за. Против. Отхвърля се. 70 за. Против. Отхвърля се. 71 за. Против. Приема се. 72 за. Приема се. Компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 83. За. Против. Отхвърля се. Господин Богович искате думата. Има грешка в списъка за гласуване. Става дума за изменение 5. Всъщност, грешката е моя. Всичко е наред с списъка. Имаше отхвърляне, така че няма нужда да гласуваме по изменение 5. Да гласуваме или да не гласуваме изменение 5, пита председателя. Не, не се гласува, казва господин Богович. 85 за. Благодаря ви. Приема се 86 за. Приема се. 87 за. Приема се. 89 за. Против. Отхвърля се. 90 за. Против. Отхвърля се. 91 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. Изменение 4. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега нека да гласуваме по измененото становище, начало на гласуване. Край на гласуването. Благодаря ви. Становището се приема. Господин Богович иска ли да каже нещо? Заповядайте. Остава ми само да ви благодаря. Благодаря ви за подкрепата. Текста е плотна координация между докладчиците от различните политически групи и мисля, че становището е много добро и полезно. Благодаря. Поздравявам ви с резултата от гласуването. Преминаваме към точка 4а. защитни мерки спрямо вредителите по растенията. Докладчик е госпожа Макентая. Имаме проект на мандат, който проистича от междуинституционалните преговори. Имахме няколко тристранни диалога, сега гласуваме по консолидирания текст трябва да гласуваме за или против. Ако мнозинството е за, ще изпратим писмо на холандското председателство. В него ще включим и консолидирания текст. Знаете каква е стандартната процедура. Идеята е текста да бъде прият от съвета без изменения. Ако държавите членки приемат този текст, ние ще го получим обратно и ще следваме процедурата. Трябва да определим и краен срок за измененията, за да можем да гласуваме по текста преди той да влезе в пленарна зала. И там вече ще бъде окончателното приемане. Ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Предстои ни много важно гласуване в комисията и в парламента. Имаме сериозни притеснения относно защитата на Европейския съюз от различни вредители. Вижте само какви поражения нанесе Зилела в южната част на Средиземноморието върху маслините. Има мерки, които трябва да се вземат, за да защитим Европейския съюз. Искам да благодаря на всички, които работиха, всички докладчици в сянка. Знаете, че се договорихме по текста с съвета точно преди коледа. Получихме голяма подкрепа от всички политически групи. Препоръчвам ви този текст. Мисля, че е много важно той да бъде подкрепен. Трябва да влезем в пленарна зала максимално бързо. Ако се приеме настоящото законодателство, ще можем да защитим всичките членки на Европейския съюз от различните видове вредители, които постоянно нападат нашите растения. Благодаря, казва председателя. Начало на гласуването, по именно гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Поздравявам докладчика. Преминаваме към още една точка от съдневния ред. Отново докладчик е госпожа Макентайр. Технологични решения за устойчиво земеделие в Европейския съюз. Ако искате да кажете нещо, госпожо докладчик, ще имате възможност. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Така се случи да гласуваме и двата доклада, по които работя днес. В началото искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Работехме в дух на сътрудничество. Знаем, че селското стопанство винаги е разчитало на нови бизнес модели, нови техники, нови методи на производство с цел да се увеличи производството и за да има адаптиране към променливите обстоятелства. Иновациите са много важни, за да се постигне устойчивото земеделие, което искаме да имаме. Технологиите са много важни, за да се поддържа напредъка. Мисля, че би трябвало да се стремим ЕС да стане лидер в селскостопанските технологии, иновациите и устойчивостта. Моя доклад има за цел Европа да има едно жизнеспособно земеделие, е, искаме да развиваме нови технологии във всички типове земеделие, независимо дали говорим за традиционно земеделие, органично земеделие и така нататък. Навсякъде трябва да гарантираме, че ползите от технологичните иновации са и ще бъдат за всички. На местна почва технологичните решения също са толкова важни. Те са важни за малките и за големите стопанства. Доклада отчита загубата на биоразнообразие и на генетично разнообразие през последните 100 години. Говорим за това колко е важно разнообразието да бъде запазено е, за нашето добро в бъдеще. Няма да говоря много дълго, искам да ви препоръчам този доклад. Много работихме за да изковем компромисните изменения, за тях стоят повечето политически групи и се надявам, че доклада ще получи вашата подкрепа. Благодаря. Так, справознание е важно, трудно. Благодаря. Този доклад наистина е много важен. Господин Декастро, извинете, господин председател. Член... Изменение 195. Искам по него да говоря. Всъщност би трябвало да се гласува отделно. Не съм сигурен, че се покрива от компромис С. Уважаеми колега, бихте ли уточнили 194 или 195? 194, казва председателят. Uh, yes, one, five, one, nine, five. 195 поправя се. Сега всичко е ясно. Окей, но, но, 195. А, окей. 195. В такъв случай, ако няма повече изказвания, да преминем към гласуването. Никой не иска нещо да добави. Зелените? Не. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуването. Компромис А. Моля, гласувайте. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Осемдесет и седмо изменение за 82 и 87 против. Отхвърлят се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. Изменение 83 на Като за, против, отхвърля се. Изменение 86 за. Против. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Ф. Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Компромис Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност не е компромис едно, а компромис и. Приема се. Компромис J. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис К. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Л. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Няма забележки. Продължаваме нататък. 153 и 4 падат. 155 за. Против. Отхвърля се. Компромис Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 167. Моля, гласувайте за, против, отхвърля се. Компромисен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис О. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178 за. Против. Отхвърля се. Компромис П. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 186 за, против, отхвърля се. Компромис Q. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисес. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 195 за против, приема се. Благодаря. Компромис Т. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 201 за. Против. Отхвърля се. Компромис У. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5, казва председателят. В. Поправя се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221 за. Против. Отхвърля се. Компромис В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Хикс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Y. Моля гласувайте. Всъщност, поправя се председателя. Изменение 228. За. Против. Отхвърля се. Компромис Y. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Z. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АА. Край на гласуването. И сега преминаваме към изменение 243 за, против, отхвърля се. Компромис А, Б, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А, С, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АД. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Изменението на госпожа Сендра 268. За, против, отхвърля се. Компромис АЕ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АФ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис АГ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса АХ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 292 за, против, отхвърля се. Компромис А и. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 299 и 300 заедно за против отхвърля се. 301 за, против, отхвърля се. 302 за, против, отхвърля се. Триста и три за, против, приема се. Изменение едно за, против, приема се 2 за, приема се Три и 4 за, против, отхвърлят се. Изменение 5 за, против, отхвърля се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, отхвърля се 8 за, против, приема се 9 за, против. Нека да проверим изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 10 за, против, Отхвърля се. Същото мнозинство. Компромис Айота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за. Против. Отхвърля се. Компромис АК. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. АЛ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27 на докладчика за. Против. Приема се 28 за. Против. Отхвърля се. 29 за. Против. Приема се. Компромис АМ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 на Сендра. За. Против. Отхвърля се. Компромиса Н. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51-52. Не поправя се председателя. Първо 42 за, против, отхвърля се. Компромис АО. Край на гласуването. Приема се. 51, 52 и 3 еднакви за, против, отхвърлят се. 54 за, против, отхвърля се. 55 за, против, отхвърля се. 56 за, против, приема се. 58 за, против, отхвърля се. 57 за, против, Отхвърля се. 59 за. Против. Отхвърля се. 60 за. Против. Отхвърля се. 61 за. Против. Отхвърля се. 62 за. Против. Отхвърля се. 63 за против, отхвърля се. Компромис АП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64 за, против, приема се 65 за, против, отхвърля се. Компромис АКУ. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромис АР. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76 на като. За. Против. Отхвърля се. 78 за. Против. Отхвърля се. Добре да проверим. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ето виждате, отхвърля се 80 за, против, отхвърля се 81 за, против, отхвърля се. В такъв случай нека да гласуваме целият текст. Моля, гласувайте с измененията. Заме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Много благодаря. Честито на докладчика. Докладчика иска ли да каже нещо? Набързичко само. Благодаря ви. Благодаря за подкрепата в светлината на резултатите. Благодаря. Proszę Państwa, e, bardzo proszę, bardzo proszę uwagę. Госпожи и господа, моля сега да обърнете внимание на това, което ще кажа. Това бе последната сесия с гласуване на господин Войчеховски, който е работил в тази комисия 12 години. Сега той се мести на престижна позиция в много важна европейска институция, а именно Сметната палата. Поздравяваме господин Войчеховски. Много се радваме, че неговият опит в сферата на селското стопанство сега ще бъде от полза в работата на Сметната палата. Господин Януш Войчеховски, както знаете, е човек с много сериозен опит. Той е бил съдия, прокурор, заместник министър, бил е, е директор на Сметната палата в Полша – и сега е съвсем логично да работи в Европейската сметна палата. Поздравяваме ви за новата ви длъжност. Естествено, проявяваме ревност, но съвсем малко. Още веднъж ви благодаря за сътрудничеството ни до тук. Panie Przewodniczący, Давам думата на господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, благодаря. Моментът е важен за мен. Трогнат съм от милите думи, които чух. Бих желал да благодаря на всички ви за това, че имах шанс да работя съвместно с такива изтъкнати политици, с някои от вас сме тук от 12 години в тази комисия. Бил съм заместник-председател на комисията по земеделие. Работили сме два пъти за различни финансови перспективи, работили сме за новия облик на общата селско-стопанска политика в Европейския съюз и бих искал да ви благодаря за невероятния опит, който натрупах по този начин. Напускам парламента сега с известно съжаление. Но когато бяха провеждани изслушванията в комисията по бюджета, според някои членове, работата в комисията по земеделие бе пречка, защото хората смятат, че ако работите в земеделската комисия, се превръщате в нещо като лобист на земеделците и не можете добре да контролирате извършването на разходи за обща селско-стопанска политика в комисията за бюджета. Аз категорично се противопоставям на подобни опасения. Е, мисля, че огромните средства, които се отделят за общата селско-стопанска политика, се изразходват добре. И когато започна работа в Сметната палата, с желание ще се занимавам с разходите за замеделие, като се надявам по този начин да бъда от полза и на вас чрез новата си длъжност. В крайна сметка Сметната палата помага на всички нас да изразходваме обществените средства целесъобразно. Аз съм работил с господин Де Кастро, с господин Париж, с господин Дорф, господин Дес, господин Никълсън, господин Тарабела, това са координаторите. Искам да благодаря на всички вас за тези невероятни 12 години, през които работихме заедно. Опитът за мен бе невероятно ценен. И бих искал да поканя всички ви в 6.15 на прощален коктейл в лаето извън залата. А więc będzie czas на особисте podziękowanie. Значи в 6.15 ще можем лично да си поговорим и е, да обменим е, мнение. Ние също като вас смятаме, че вашия опит в работата ви тук в нашата комисия е много необходим за сметната палата, тъй че той да може да изпъл... тя да може да изпълнява по-добре функцията си. Мисля, че сътрудничеството ни ще продължи и вие ще се ползвате от нашата подкрепа. Още веднъж поздравление! И още веднъж повтарям, ще се срещнем в лаието извън залата 6.15 до вечера. Госпожа и господа, господин Войчеховски ще бъде член на нашата комисия до 7 май. Сега господин Агню има думата. Мисля, че това е прекрасна възможност да запитам господин Войчеховски като член на Сметната палата, дали ще бъде готов да посети някои от страните, в които се изразходват средства от втория стълб за проекти за развитие на селските райони и да се увери с очите си, че е, сградите, за които се дават парите, са наистина построени или ако са построени, се използват за целта, за е, която им е била определена. Зная, че имаше пари отпуснати е, за приют за бездомни кучета е, в Унгария и когато сградата бе построена, тя изобщо не се използваше по предназначение. Такива информации много дразнят избирателите в моята страна, Великобритания. Готов ли сте в бъдеще, като член на Сметната палата, да посетите е, страните, в които се изпълняват подобни проекти да се уверите с очите си какво става? Председателят. Извинявам се, господин Агню. Този въпрос може да бъде зададен по е, друго време. Е, извинявайте, в заседанието той не може да отговори на този въпрос. След заседанието сте добре дошъл с въпроса си. Е, можете да го зададете на господин Войчеховски, когато той се яви пред нашата комисия в качеството си на член на Сметната палата. Няма да дискутираме този въпрос сега. Е, в таки разе, Państwa, związku z tym, Но той може да ви отговори и преди 7 май, ако желае да го направи лично. Сега, бих искал да внеса малка промяна дневния ред, предлагам сега да преминем към точка 10. Имаме проблеми е, с е, някои полети. Отделни членове на комисията по тази причина закъсняват. Сега ми се иска да се спрем на точката за новаторската бъдеща стратегия за търговия и инвестиции. Водеща комисия е Инта. Госпожа Гарсия не можа да дойде и за това от нейно име ще се изкаже господин Дантен. Много се радваме, че темата е включена в дневния ред, тъй като според мен търговските споразумения, сключвани по-настоящем, не водят до много добри последици за земеделците в Европейския съюз. Мисля, че ние ясно ще заявим становището си с, на, по време на срещата с Европейската комисия. Такава среща е насрочена. Но мисля, че не са взети предвид в момента и не се вземат предвид всички последици на така сключваните споразумения. Решенията, които се вземат в контекста на търговската политика на Европейския съюз, са прекалено политически отсветени. И в бъдеще съществува реален риск да бъдем обвинявани от земеделците за това, което става сега. и ще ни се казва, че сме участвали в процеса на вземане на решения, поради което не сме направили нищо, за да окажем влияние. Извинявам се, че говоря лично, темата дълбоко ме засяга. Давам думата на господин Мишел Дантен. Благодаря. Господин председател, ще прочета това, което ме помоли да прочета от нейно име колегата Естер Гасия. Най-напред, колеги, моля да поднеса извинение, моля да извините госпожа е, Гарсия за това, че не може да присъства тук по независещи от нея причини. Е, ще представя нейното становище за иновативната бъдеща стратегия за търговия и инвестиции. След кризата ние сме убедени, че трябва да завладяваме нови пазари и в Европейския съюз и извън него, за да защитим най-чувствителните сектори на нашата економика и за да може да се върне на предишното си място земеделието в нашата економика. За тази цел Европейската комисия трябва системно и сериозно да извършва анализ на отражението на споразуменията с трети страни. И Европейският парламент трябва да бъде консултиран преди да се приеме или отхвърли всяко търговско споразумение. Необходимо е между търговските партньори да има равна, равни условия за конкуренция като тук се отчитат нашите стандарти за околната среда, които са най-взискателните в света. Е, преговорите по търговските споразумения ще зависят от е, капацитета на европейските земеделци да се възползват е, от отварянето на нови пазари. Досежно защитата на географските означения, позицията ни трябва да е твърда в преговорите с трети страни, в частност с Съединените щати наименованията за происход и европейските означения за происход са един от най-големите успехи на Европейския съюз в земеделската сфера, тъй като те правят видими усилията на европейските земеделски производители да произвеждат качествени продукти. Затова не можем да допуснем сключването на търговски споразумения, които застрашават системата за гарантиране на качеството на храните в Европа. Що се отнася до фитосанитарните мерки, трябва да се е, положат трайни усилия за отстраняване на необоснованите пречки пред нашите продукти, като вносните продукти са съпроводени с оценка на въздействието върху здравето на европейските потребители. Госпожа Гарсия също така засяга а, и друга тема, да се а, прави оценка на тарифните концесии, които се предоставят на трети страни. 71% от вноса в европейските, в европейските държави членки, вноса на селско-стопански продукти, се ползва с нулеви мита. Трябва да има стабилна законодателна уредба, която акцентира върху е, запазването на конкурентоспособността на нашите земеделски стопанства и стимулира е, търговската иновативност и инвестициите. Европейският съюз е, трябва да настоява на новаторството и за подобряване на качеството на земеделската продукция, е, тъй като населението на е, земята расте, а имаме и много промени в климата. За постигане на всички цели е важно да има разяснителни кампании, амбициозни и интелигентни, които да а, утвърждават необходимостта от консумиране на европейска продукция, както в Европейския съюз, така и извън него. Трябва да се а, организират кампании за промоция на а, европейските земеделски продукти. По такъв доклад госпожа Гарсия работи миналата година. Госп... Госпожи и господа, аз подчертах основните елементи в доклада на госпожа Гарсия. Тя също така ме помоли да благодаря от нейно име на всички, които са и помогнали в работата върху доклада. И също така благодаря ви, господин председател, от свое име за това, че ми дадохте възможност да представя виждането на госпожа Гарсия. Дискусия. Уважаеми госпожи и господа, време е за дебат. Мисля, че всеки от ораторите може да получи около две минути. Няма нужда да се ограничаваме, особено господин Фланаган. Благодаря. Господин Мигел Виегас е нашия докладчик в Сянка. За съжаление не може да присъства, така че ми е дал нещо да изчита от негово име, ако приемате. Доклада съдържа някои положителни аспекти, само, че той е недостатъчен по отношение на основните елементи, които следва да се обсъдят. Точка 3 казва нашия докладчик, представлява израз на една наивност. Трябва да се оценят последиците от политиката, ориентирана към свободна търговия. Тук не става дума само за търговското споразумение с САЩ. В продължение на много години свободната търговия пречи на стабилните доходи на фермерите. Знаете, че свободната търговия започна още с поразумението известно като ГАТ и продължи нататък от този момент във времето нататък, поради свободната търговия, доходите на фермерите падат. Съското стопанство, което залага на териториалното сближаване, председателя прекъсва оратора и го моли да говори по-бавно. Оратора продължава да тече. Доклада казва, че напредъка е в повече отколкото трябва. Ние смятаме, че не е възможно да се либерализира търговията само възоснова на законите на пазара и принципа на търсене и предлагане. Ние трябва да обърнем внимание и на някои други е, принципи. Историята го е доказала. Имаме модел, който трябва да защитим. Имаме защитата на происхода, имаме стремежа да спрем опустиняването и да запазим биоразнообразието. Споразумението за търгови инвестиции с САЩ ще представлява огромен проблем. Мислим, че трябва да се отчитат и много различни екологични аспекти в този доклад, като целта на тях е да се спре а, отрицателното въздействие върху околната среда. Председателя, моля ви да не говорите или да не четете твърде бързо. Преводачите трябва да имат възможност да ви разберат и да предадат вашите мисли. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с голяма част от написаното от госпожа Еранс Гарсия по този доклад. Наистина, селско селското стопанство не бива да се използва като разменна монета що се отнася до достъпа на трети страни, с които преговаряме. Мисля, че селско-стопанския отрасъл е стратегически. Ние всички искаме да запазим сигурност, своята продоволствена сигурност. Не би трябвало да се сключват споразумения на каквато и да било цена – Необходимо е също така да си напомним, че подобни споразумения трябва да са балансирани, особено, що се отнася до митата и защитата на географските указания. Искам да поговоря и за достъпа до пазара. Ние трябва да запазим най-уязвимите елементи на селско-стопанския отрасъл защото този отрасъл е източник на заетост в някои от най-трудните региони. Би трябвало това да се включи в нашата стратегия при всички търговски споразумения. За това искаме комисията да го има предвид при всички договаряния на подобни споразумения. А по нетарифните бариери фитосанитарните мерки, всички регулаторни въпроси. Много е важно ние да не влушаваме постигнатото в законодателството, да защитаваме потребителя и гражданина. И накрая ние договаряме това споразумение с САЩ, но не бива в никакъв случай да отстъпваме от защитата на нашите географски указания срещу фалшифициране. Разбира се, необходима е и закрила за потребителя. Аз съм, ще включа едно изменение, свързано с ЗГИЛО. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę o przedłużanie. Благодаря ви. Моля ви ако имате нужда от повече време, поне не преувеличавайте. А, вероятно си има предвид, не прекалявайте. Следващия оратор, госпожа Нойхал. Съвсем накратко. Параграфи 3 и 4 говорят за максимална полза за нашите фермери и това е една правилна насоченост. Това може да се очаква от комисия като нашата. В днешно време обаче хората мигрират и ние трябва да се справим с първопричините за тази миграция. Проблемите са много големи не само за нашите стопани, но и за земеделците във всички части на света. Мисля, че можем да извлечем полза от инициативи като тези, които се обсъждат. Хората се преместват така или иначе и ние едва ли ще ги спрем. Не би трябвало да поставяме твърде голямо ударение върху този аспект. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Много интересна тема по-настоящем. Европейския съюз с право залага на световната търговия. Моето собствено правителство и други производители в Европа подкрепят нещо подобно. Аз мисля, че има смисъл от свободната търговия, но принципите, които комисията следва, може да се поставят под въпрос. Някой казва, че селското стопанство се използва като разменна монета. В пленарна зала неодавна комисар Хоган се опита да пледира за компенсации за фермерите, които губят в момента много от своя поминък. Комисар Мамстром от своя страна обикаля света с цел да открие нови пазари, без да се обсъжда какво въздействие ще има нената инициатива върху тази на комисаря Хоган. Разгледах едно конкретно проучване на търговското споразумение с САЩ. Проучването се нарича DNA. И там се казва, че ще има сериозно въздействие върху сектора на говеждото, например, но и върху сърското стопанство, в много от неговите подотрасли. Много хора ще бъдат оставени без поминък от твърде голямата либерализация. Ще има райони, които може би ще останат без плодове. Това го пише тук. Знаем, че предстоят е, избори в САЩ. Е, може да имаме конкретни позиции относно кандидатите. Можем да гадаем какво ще се случи, ако господин Тръмп стане президент. Аз мисля, че ТПТИ обаче е, няма да бъде е, в центъра на, на, на, на вниманието на, на бъдещия президент. Що се отнася до Меркосур, Меркосур. Е, изцяло подкопава, съсипва направо сектора на говедовътството в Европа. Ето защо искам да попитам какво правят преговарящите от името на комисията. Защо първоначалното предложение било за толкова много хиляди тонове говеждо? Време е в комисията преговарящите да разберат колко е трудно за хората, които се занимават с говедовътство, поради вноса на тези огромни количества. Благодаря, казва председателя. Аз споделям вашето виждане и аз смятам, че държавите членки не са достатъчно активни. Самите селски стопани не са достатъчно активни. Господин Феран. Благодаря, господин председател. Искам да допълня казаното от колегите. Аз съм напълно съгласен. Струва ми се обаче, че в условия на криза и бюджетни ограничения, това са условията за европейците в момента, не бива да се казва, че Европейския съюз продължава да помага на селско-стопански производители от страни различни от европейските. Имам предвид ябълките и руското ембарго, Тунис, съответно и плодовете и зеленчуците. Особено Тунис. Тунис е огромен конкурент в Южна Европа да не забравяме изделките с черешите. Всички тези споразумения за свободна търговия всъщност много вредят на европейските селски стопани. Благодаря. Пани посел Джуфрида, бързо проша. Госпожа Джуфрида. Грация, президенте. Грация ла релатриче пер questa релация. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика Колегата посочва онези толкова важни връзки между сърското стопанство и международните договори. Искам да поговоря по някои от критичните аспекти. Онова, което ще представим на Инта. Често, когато говорим за международни споразумения, говорим за производството, но почти никога не споменаваме селското стопанство. Мисля, че ние трябва да обърнем внимание на този проблем. Селското стопанство е, е, е важно и не можем да жертваме е, стокообмена просто така. Трябва да имаме двустранни споразумения, но трябва и ясно да подчертаем, че споразуменията трябва да са взаимни. Е, трябва да има проследяемост на продуктите, потребителите трябва да знаят откъде идват те, как се произвеждат. Много повече внимание трябва да се отдели на санитарните и фитосанитарните мерки и правила. Онова, което спазват европейските стопани, е без е, съответствие в други райони е, на света. Това означава, че имаме нелоялна конкуренция спрямо нашите земеделци. Това го казва и докладчика. Споразуменията за търговия, които сключваме, трябва да съдържат някакви гаранции. Те трябва да са гъвкави, да предвиждат бързи процедури и не трябва да се свеждат само до теорията. Комисията приема конкретни решения, тя действа като посредник, обаче на практика не се случва нищо. Добре е да обърнем повече внимание на последиците от търговските споразумения върху местните пазари. Оценката на въздействието трябва да се извършва правилно, надлежно и да взима предвид е, местните и регионалните аспекти. Говорихте за Тунис. Ние приехме споразумението без да разбираме какво точно ще предвижда той, какви ще бъдат последиците. Споразуменията трябва да се прочитат внимателно, да се обсъждат внимателно и по никакъв начин те не трябва да са в ущърп на принципа на защитата на географските указания. Не приемаме компромиси в това отношение. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Еранс Гарсия за това толкова ясно становище в рамките на 6 параграфа. Разбирам, че водеща тук е комисията по международна търговия, съответно каквото и да кажем, трябва да бъде пределно ясно и целенасочено. Краткостта е важна. Параграф първи е много важен и трябва да се подкрепи. Отдавна съм в парламента. Спомням си, че Питър Мандълсън искаше да има световно споразумение за търговията. Ние бяхме против. Той ни предупреди обаче, че онова, което получаваме в чините си, може да стане с по-лошо качество. И мисля, че може и да е прав. В двустранните споразумения основното е да се види кумулативното въздействие. Аз подкрепям търговията. Мисля, че селското стопанство обаче в много държави членки е в тежко положение. Има различни проблеми в различните подотрасли. Меркосур, например, като каза и господин Никълсън, вреди на говедовътството, съответно вреди на нашите региони и ние трябва да осъзнаем какви са отрицателни въздействия от подобни споразумения. Като комисия по селско стопанство ние трябва да разговаряме с колегите в комисията по търговия и те трябва да осъзнаят къде са проблемите ние трябва да защитим нашите продукти, които са изложени на риск. И трябва да спомена, освен това, настоящите проблеми, положението в сърското стопанство е доста тежко. Ето защо това становище е много важно. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Много добре го казахте. Кумулативното въздействие. Мисля, че рано или късно всички тези въздействия със своя общ характер ще породят много проблеми. Давам думата на господин Селимович. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за становището. То е кратко и целенасочено. Ние сме съгласни с голяма част от текста. Ние като либерали смятаме, че търговията е много важна. Без търговия няма как да има просперитет. Съгласни сме с идеята, че селското стопанство твърде често се превръща в разменна монета в хода на търговските преговори. Това не трябва да се случва. Или поне ако се случва сърското стопанство, не трябва да е най-големия е, най-голямата разменна монета. Защото когато има преговори, всичко е разменна монета. Не трябва да жетваме най-много него. Трябва да се подчертае важността на преговорите по споразумението с САЩ. Те трябва да приключат. Освен това трябва да се намери точното равновесие и да се отчитат интересите на селското стопанство по това споразумение. Следва да се изтъкне, че има негативно въздействие е, не само от страна на, на свободната търговия върху селското стопанство, но и от страна на руското ембарго върху селското стопанство. Новите пазари представляват възможност за развитие и това е един от начините да се излезе от настоящата селско-стопанска криза, да се търсят нови пазари. От друга страна, не се заблуждавайте, че всички продукти в отрасъла ще могат да се продадат на нови пазари. Селското стопанство следва да се реформира и то отвътре. И новите пазари ще бъдат само едно от решенията. Благодаря pytanie, jak się modernizować, w którym kierunku. Pan poseł Dante. Благодаря ви. Господин Дантан. Благодаря ви, господин председател. Вече е, се каза много за това, че селското стопанство не може да бъде разменна монета. Няма да го повтарям. Селското стопанство е отрасъл със своята специфика, със своите ограничения и съответно може да бъде много по-уязвим, за това би трябвало да има и балансирани споразумения в рамките на самия отрасъл. Би трябвало производителите да са защитени от отварянето на пазарите спрямо нашите търговски партньори. Стана дума за Меркосур, може би утре ще говорим и за Нова Зеландия и за Австралия. Споразуменията с Меркосур не са особено оптимистични в това отношение. Аз искам да кажа, че комисията трябва много внимателно да разглежда тарифните отстъпки в такива случаи. Изобщо да се помисли за търговската политика и отражението върху ОСП, стабилността на пазарите, например – не може селските стопани да се окажат в опасност заради тези договорки. Накрая многостранните споразумения. Конференцията на СТО предстои към края на годината. Трябва да се работи с СТО, защото има вътрешно разделение между членовете и най-вече по селско-стопанските е, въпроси. Интересуваме обаче дали СТО са толкова важни. Може би те са важни от гледна точка на нормите, които приемат. Срещата в Найроби е важна. Би трябвало Европейския съюз да предефинира свой подход към СТО. Не може СТО да се изживява като някакъв законодател единствен по рода си. Не би трябвало ние единствено да прилагаме и да защитаваме нормите на СТО. Благодаря. Благодаря ви. Всъщност много често ние поемаме инициативите в този контекст. Така е начина ни на работа. Господин Ердос, благодаря ви, господин председател. Аз съм очуден всъщност, че ние продължаваме да си отваряме пазарите към Латинска Америка, без да направим оценка на въздействието говорим за огромно количество за тонове пилешко, телешко, царевица, етанол, всичко това влиза в Европа. И аз бих се обърнал към Европейската комисия със следния въпрос. Бихте ли ни обяснили колко са малките и средни предприятия, колко са селските стопани в Европа, които просто ще фалират. Господин Агню. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че колегите Магинес и Никълсън повдигнаха темата за Меркосур. Те посочиха, че ако Европейския съюз продължи в същия дух и продължи да договаря с латиноамериканските страни, резултатите ще бъдат катастрофални за селското стопанство в Ирландия и в Великобритания. Имаме колеги от Северна съответно Ирландия и Републиката. Те знаят, че отглеждането на животни, които зависят от пасищата, е застрашено от месото, което бихме внасяли от Аржентина. Но от нас се очаква просто да постъпим правилно. И въпреки това, това не се случва. Ние всички представляваме своите избиратели, тези, които защитават избиратели, чието поминък е свързан с отглеждането на животни, трябва много да внимават с Меркосур. Да вземем и Тити. Аз съм участвал в три различни заседания с достъп до документите по титип, свързани с селското стопанство. Трябва да кажа, че винаги към мен са се отнасяли като някакъв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 може би трябва да говорите, когато дойде комисаря при нас и е необходимо да представите своите гледища и пред комисаря. Господин Яр, много благодаря. Всъщност трябва да си призная, че аз също съм ходил в читанията, за да се запозная с документите по ТИТИП в селското стопанство. Те те първо ще се развиват, но ще е необходимо да ги обсъдим и в тази комисия на даден етап. Иначе има два основни постулата. Първият е, че търговията е нещо добро. Но ние знаем, че различните видове производство са и различни концептуално. Ние търсим обаче най-добрите резултати и не сме доволни, че в различните страни се използват различни методи. Определяме собствените си стандарти, но би трябвало да се търси и някакъв баланс, защото понякога пръчката може да се окаже, че пада на собствените ни гърбове. понякога изпадаме в самообвинения, в съмнение, що се отнася до собствените ни действия. И това е така, защото самите европейски норми са доста трудни за изпълнение, трудни за нашите пазари. Oui, merci, monsieur Благодаря ви. Господин Лазо, благодаря, господин председател. Мислим, че е малко спорно да отваряме отново пазар, който всъщност има нужда от защита. Ние отдавна говорим за протекционизма, но Европейския съюз го отрича заради свободната търговия и конкуренция. Във Франция Имаме, например, супермаркета Интермарше, който работи чрез своите филиали. Ние искаме да защитим уязвимите отрасли, обаче Европейският съюз се оказва, че е неспособен да наложи нормите си дори и в самия Европейски съюз. Да не говорим за фамозното споразумение ТТИП би трябвало държавите да могат сами да решават дали да намалят вноса, за да защитят националната продукция. Да не говорим за социалния дъмпинг, който всъщност застрашава селското стопанство. Благодаря. Благодаря, господин Дес. Благодаря ви, господин председател. Тази сутрин трябва да кажа, че изядох един банан, който не беше европейски, пих и кафе, което не е европейско. Търговията е нещо важно, но същевременно трябва да мислим и за големите корпорации. Когато работих в немския парламент, отговарях за групата Германия-Бразилия. Помня, че говорихме за цените на бананите в друга латиноамериканска страна. След това ние изчислихме и разходите за транспорт, за пакетиране. Оказа се, че цената стига до 150 долара. В супермаркета беше 38. Следователно за 25 американски цента с 25 американски цента само се бяха увеличили приходите на съответните селски стопани. Когато говорим за преговорите Меркосур, имайте предвид, че аз също говорих по темата. Някои колеги сигурно си го спомнят. Вносът може да се позволи единствено, ако отговаря на нашите норми за социална закрила. Ако Европейският парламент подкрепи един такъв подход, не се страхувам от търговията. Има и чувствителни продукти, при които трябва да се определят максимални количества. Тук не може да има пълна свобода, например при телешкото, което се внася от Латинска Америка. Проблемът е, че нашите селски стопани непрекъснато трябва да изпълняват хиляди норми, но това не се прилага спрямо другите. Един от тях, например, ме посети мината седмица. Той отглежда бикове. Оказало се, че трябва да плати хиляди евро за глоба, тъй като има разлика между законодателните норми в Латинска Америка и тук. Това са огромни разходи. Така е, наистина. Господин Буда. Foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, discutăm de foarte multă vreme de criză. Благодаря, господин председател. Ние дълго време говорим за тази селско-стопанска криза но кризата може да се разреши единствено, ако се отворят нови пазари, тъй като нашите селскостопани имат свръхпродукция. Няма къде да я продаваме. Необходими са ни новите пазари. Съответно и ТИП, който е обвиняван в какво ли не, би трябвало да се разглежда като възможност пазарът на САЩ би могъл да поеме огромно количество продукция. Разбира се, трябва да внимаваме с стандартите за качество. Тук не могат да се правят отстъпки, независимо за какво става дума, дали зърнени продукти или плодове, или зеленчуци, или месо. Трябва да си даваме сметка също така, че селското стопанство няма да рестартира, докато е блокиран руския пазар. Защитата на географските указания за нас са нещо, което не подлежи на договаряне. Потребителите винаги трябва да знаят происхода на продукта. По всички тези продукти можем да договаряме нова платформа – за европейските селски стопани. Но така или иначе, защо да се затваряме в пазарите, които не са достатъчни? Всъщност на срещата на върха в Хановер вчера се говори точно по тези проблеми. Господин Капуто. Грация, грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че темата е изключително важна, като се има предвид селско-стопанската криза. Също така, двустранните и многостранни споразумения с трети страни трябва винаги да са балансирани, да защитават най-уязвимите сектори. Също така ми се струва, че трябва винаги да отхвърляме споразуменията, когато в тях пада жертва ОСП би трябвало да защитаваме кумулативните постижения от предишните споразумения. Тези споразумения би трябвало да ни правят по-конкурентни и в селското стопанство е необходимо да се имат предвид високите разходи за европейските производители поради екологичните и социални норми. Затова и те трябва да разчитат на максимални ползи от отварянето към нови пазари. Аз съм съгласен с докладчика и с колегата Джофридо. ЗГО наистина е условие сине кванон. То не подлежи на договаряне при преговорите с трети страни, особено в случая с ТИТИП. Много ви благодаря. Господин Дандан Искате ли думата или можем да преминем към заключения? Не искате. Аз а, си водих бележки по изказванията на колегите от името на колегата Хиранц Гарсия. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak, po pierwsze chciałbym, e, abyśmy wystosowali pismo. Благодаря. Първо, Нека да изготвим писмото към комисията и генерална дирекция Агри, защото тук имаме представители на комисията, но те ще се изкажат по други точки, не по тази. Що се отнася до съображенията, наистина свободната търговия би могла да доведе до отлични резултати, ако си запазим конкурентоспособността. Това трябва да е подхода и при преговорите. Те трябва да защитават нашите специфични интереси, като се даде възможност на всички участващи страни не бива да стигаме обаче твърде далеч. Това е първото заключение, което ще направя. Казвам го, защото в противен случай селските стопани ще се окажат в още по-затруднено положение. Необходим ни е балансиран подход. Разбира се, това са решения, които се взимат на друго ниво. Ето, казах ви вчера в Хановер, е, се взе политическо решение. Ясно е, че решението се взема на друго ниво, но въпреки това ние искаме да защитаваме интересите на европейските производители. Има и още нещо особено важно, може би се повтарям – Казвам го тук, но и в различните политически групи. Госпожа Магине също го посочи. Необходимо е да се работи и на други нива, например политическото ниво на Европейския парламент. Заместник-председателката Магинес е тук. Ние знаем обаче, че господин Шулц е доста голям либерал, що се отнася до търговските споразумения. Необходимо е да подходим именно по този начин, защото в противен случай ще имаме множество споразумения, на които ще търпим последиците и ще се оказва, че е твърде късно 29 април, 12 часа на обяд. Това е крайния срок за измененията. Искам да благодаря на госпожа Магинес и на господин Дантан. 29 април, повтарям. И сега преминаваме към следващата точка. Господин Гайер отдавна ни чака. Но ето пък вие имахте възможност, господин Гайер, да чуете нашия дебат по много важна тема, свързана и с либерализирането на търговията. Ние трябва винаги да се водим от интересите на производителите – Искам да ви благодаря, защото вие всъщност отговаряте за бюджетната процедура за 2017 година. Преминаваме към точки 8 и 9. Ще дам думата на господин Гайер. Заповядайте. Е- всъщност първо господин Яр ще чуем, а после господин Гайер. Ähm, Благодаря, господин председател, за тази възможност да обменя виждания с Комисията по земеделие във връзка с бюджета за 2017 година. Ще започна с следния кратък коментар за състоянието на преговорите. Очакваме проекта на бюджет от Европейската комисия, който трябва да бъде внесен на 25 май. След това ще започнат преговорите по същество. В момента и Европейският парламент и съвета, двата са законодателни органа, които ще приемат бюджета, разискват различни документи, с съответните за всеки от тези органи указания за провеждане на бъдещите преговори по бюджета. Тези насоки са разисквани вече в е, Комисията по бюджета. Насоките бяха обогатени и е, на основата на тези насоки е изготвена пътна карта за предстоящите преговори с мандата за преговорите, като следваща стъпка парламентът ще започне преговорите. За момента все още не сме успели да се конфронтира, конфронтираме с комисията и не знаем къде ще бъдат а, тежките моменти. Но ако изхождаме от нашата предварителна позиция и от предварителната позиция на съвета, можем да се ориентираме за това в каква посока ще поемат преговорите. Както знаете, след Лисабонския договор парламентът няма водеща роля при приемането на бюджета, каквато имахме преди Лисабонския договор. Това означава, Комисията има възможност да маневрира между двата органа, които приемат бюджета. И съветът също има стратегическа роля. През различните години и с различните председателства на съвета сме имали различни видове опит. Стратегическата полука от всичко това, без да навлизам в подробности, е, че съветът дава тона, защото съветът пръв разглежда бюджета, изготвя си становището, след което го праща в парламента и ни моли да не го променяме прекалено много, за да не развалим деликатните баланси, които са постигнати в позицията на съвета и прочие. Тоест, е, тук има някои тънкости. При Люксембургското председателство на е, съвета всъщност ролята на парламента беше доста омалуважена и сега при словашкото председателство отново съветът ще излезе на предна позиция. Програмният документ, който е приел съветът за момента, не е много обещаващ. Препоръчвам на колегите да се запознаят с него. Не съм сигурен дали притежавам най- актуалния вариант на този програмен документ. При първите четири страници от насоките, които е възприял съветът за следващия бюджет, забелязвам просто копиране от насоките за бюджета за миналата година. трябва обаче да бъда справедлив. Имаше два абзаца, в които се наблюдаваше и разлика. Това обаче означава, че съветът принципно тръгва към преговорите за бюджета за 2017 година без корена промяна в позицията си в сравнение с 2016 година. Онези, които са участвали в преговорите през 2016 година, си спомнят, че комисията трябваше да промени плановете си и то фундаментално, както по отношение на вътрешната, така и по отношение на външната политика заради кризата и маржовете за общата селско-стопанска политика и сумите в многогодишната финансова рамка бяха използвани до последно, е, за да се ограничат разходите, които трябваше да поемем вследствие на кризата с миграцията. В категория четвърта да се наблюдаваха големи промени. Наложи се да помагаме на съседни страни да се справят с проблемите с беженците. В категория 3 урязахме доста от инструментите за държавите членки, така че нищо не е останало по тези категории. Знаете, че в предишни преговори сме използвали оставащите средства по различните статии на бюджета, когато сме планирали бюджета за следващата година. Но сега това не можем да го направим, тъй като средствата са, по някои пера са изразходвани до край. Във всички случаи е, съветът тръгва на преговори без да е променил съществено позицията си в сравнение с миналата година. Ако имаме желание да се справим сериозно с задачата, трябва да се занимаем с всички програми, където има проблеми с освояването на средствата. И ще трябва ние, като Европейски парламент, да влезем в пререкание с съвета. Много се радвам, че моята позиция е споделена от около две трети от колегите в парламента, когато бе гласуването в пленарно заседание. Нямаме никаква причина да се да очакваме. Можем да се надяваме, но не можем да очакваме, че кризата с миграцията и породените от нея проблеми бързо ще отминат. Економическата ситуация е така, както и в предишните години, не розова в няколко държави членки. Положението е доста тежко и това трябва също да имаме предвид, когато работим върху бюджета, за да бъдем на висотата на предизвикателствата. Сегашната многогодишна финансова рамка за 2014-2020 година установява тавани е, за много от средствата от държавите членки, включително моята държава членка Германия. Когато беше изготвена тази рамка, много хора казваха, най-сетне от години бюджетът на Европейския съюз предвижда по-малко разходи в сравнение с предходния период. Обаче това бе резултат на едно твърде оптимистично мислене. Криза, миграция, економическа криза. Толкова много фактори има, които се отразяват върху сферата на земеделието и то като резултат също не е в розово положение. Е, и ние се опитахме да отчетем тази неблагоприятна обстановка, когато правихме бюджета за 2016 година. eine Überprüfung geben soll. Da sagt er, naja, wir schauen mal, wie das alles so funktioniert und dann ziehen wir die richtigen Konsequenzen daraus. Сега предстои да направим преглед на изпълнението на многогодишната финансова рамка в средата на периода е, необходимо е да извлечем полуки от е, изпълнението на рамката до тук, за да направим извод за следващата многогодишна финансова рамка. Много малък е шансът да захраним бюджета си с е, голям обем свежи пари. Ако не можете просто да вземете пари от една категория и да ги пренасочите към друга категория, вие като членове на Земеделската комисия може би ще бъдете доволни от положението, тъй като това означава, че не може безразборно да се вземат пари от общата селско-стопанска политика и да се насочват другаде. Обаче въпросът за пренасочването между отделните категории стои. Има някои инструменти за гъвкавост, които ние успяхме да възприемем въпреки съпротивата на държавите членки. През 2016 година водихме тези разговори. Голяма част от факторите валидни тогава не са се променили, най-вече кризата. От тогава все още не сме набрали дори 1 милиард средства в този прословут фонд ЕФСИ, фонда за стратегически инвестиции – и това означава, че има нови трудности на хоризонта. Ние трябва да се съсредоточим върху ограничаването на неблагоприятните последици от различните кризи, които все още не са отшумели. Бюджетът на Европейския съюз трябва да има принос за създаването на работни места и да допринася за растежа. Това са насоките на парламента. Комисията бълва економически документи, доклади, годишната економическа прогноза, документите за европейския семестър. Ние искаме всичко това да се обедини тъй че парите на Европейския съюз наистина да бъдат насочени към отстраняване на аномалиите, на които сме свидетели. Трябва да се борим с бедността, защото тя продължава да съществува. Всъщност за това се отнася стратегия 2020. Особено важно е да ограничим бедността при децата. Друг висящ проблем от миналото е този с плащанията. При преминаването от една към друга многогодишна финансова рамка, до някъде този проблем бе оталожен. Става дума за много технически подробности, на които няма да се спирам тук. Но всъщност когато придърпваме чергата на бюджета към една страна, когато се опитваме да се завием през глава с нея, оголваме краката си. Тоест, като се опитаме да придърпаме парите към едно място, оголваме други стати от бюджета. Трябва да сме наясно какво е редно да направим. Държавите членки обаче игнорират нашите указания и продължават да съкръщават и да съкръщават средствата, които инвестират. Бюджетният орган казва, покупките по този списък струват 100 евро. Държавите членки искат обаче да си купим необходимите продукти с 75 евро. Не става така. Така на пазар не се ходи. Опитвам се да ви е, кажа каква е моята представа начина по който ще протекат преговорите. Мисля, че това е достатъчно за сега. Благодаря. Благодаря ви отново. Сега господин Яр ме седне. Благодаря. Искам да благодаря на господин Гайер за неговите уводни думи. Някои хора казват, е, че гигантът се намалява и смалява. Това не е така. Проблемите с бюджета растат. Вие казвате, че е, съветът е, изхожда от същата позиция, която е възприял при преговорите за бюджета миналата година. Нашите замеделци обичат стабилност. Вие правилно казвате, че земеделието има голяма криза. Това е особено вярно за производството на мляко и на свинско месо. Много са ниски цените и в зърнопроизводството което се отразява неблагоприятно върху доходите на земеделците. Да, земеделците обичат думата стабилност, но в крайна сметка и финансовите задължения трябва да се изпълняват. Затова трябва да настояваме на значението на земеделския сектор. Той не само ни изхранва, той има значение за работните места, които не трябва да бъдат губени. И това е основният проблем. В многогодишната финансова рамка плащанията за втория стълб ще бъдат намалени. Съветът казва, че иска да създава работни места, но фактически по този начин изпада в противоречие. Имаме програми за околната среда, инвестиционни програми, има и резерв за регионите. чрез който резерв се подпомагат доходите, може да се тръгне и към номинално намаление на средствата за обща селско-стопанска политика, но това няма да доведе до желания резултат. В предходни периоди сме успявали всяка година да гласуваме малко увеличение на бюджета, така наречения е, дефлационен фактор. В предходни години целият бюджет е, се е ползвал от прилагането на този фактор, на този коефициент, а не само земеделието. Сега отсъствието на такъв коефициент е осезаемо. Ние имаме много големи опасения във връзка с земеделската сфера. Според нас предвижданите съкръщения на средствата ни най-малко няма да помогнат на селските райони. Длъжни сме да подчертаваме наличието на криза в земеделския сектор. Това изисква нови средства. Вашето обобщение, вашето резюме бе много правилно. Ние също така говорим помежду си на заседанията на докладчиците в Сянка и взаимно се опитваме да се подкрепяме, но се опасяваме, че държавите членки имат най-различни искания, след което, като одобрим техните искания, те отказват да плащат за тях. И ние би трябвало в парламента да имаме позиция по този въпрос. Има и един друг проблем от миналото, който все още ни съпътства. Заявихте, че доста от програмите са многогодишни. И често пъти минималните разходи са били възстановявани на държавите членки но нерядко и държавите членки са забравили да платят. Можем ли да използваме свежи пари, за да погасяваме стари задължения? Мисля, че Европейският парламент трябва ясно да застане на позиция, че това не е възможно. Правилата на бюджета са ясни, има фундаментално изискване при изпълнението на бюджета да се подхожда почтено. Да, наистина, земеделците обичат стабилността и ние се стремим да им я гарантираме, но за да преодолеем новите предизвикателства в земеделския отрасъл, сме длъжни да си осигурим и малко гъвкавост. Благодаря. Господин Хойслинг, благодаря. Мисля, че всички сме съгласни, че с бюджета, който имаме по настоящем, Нищо не се променя. Това го казахте и вие. Няма да има достатъчно пари. А знаете, че сме изправени пред ново положение. Господин Гайер каза, кризата не отслабва, старите сметки не са платени. Искам да попитам какво ще направи парламент, как ще излезе от положението. Тъй като няма да имаме достатъчно средства, и няма да можем да изпълним обещанията, които сме поели. Много хора вече се оплакаха за това, че отговорността се носи от някои държави членки, отговорността за настоящото положение и най-вече от една държава членка – ФРГ. Федерална република Германия винаги е искала бюджета да бъде по-малък. Не знам обаче докъде ще стигнем с един такъв подход. Може би трябва да убедим федералното правителство на Германия, че това няма как да стане, няма как да проработи. Трябва да ги убедим, че бюджета е недостатъчен. Мисля, че трябва да окажем натиск във всички държави, не само в Германия, и трябва да поискаме предоговаряне на многогодишната финансова рамка. Иначе няма да можем да изпълним поетите ангажименти. Няма да има достатъчно пари. парламента смята ли да започне да говори сериозно и да каже ние няма да подкрепим подобна сделка? тъй като не можем да подкрепим нещо, което няма да проработи. Затова искам да попитам докладчика, готов ли е да каже, не, няма да приемем нещо подобно, защото подобна сделка няма да проработи. За съжаление, най-често споразумение се изковава, дава се съгласие към края. Мисля, че трябва да дръпнем внезапната спирачка, защото иначе просто няма да бъдем честни към хората. Господин Фланаган. Е, thank you very much. Господин Фланаган, благодаря. Много вече беше казано, само няколко неща. От една страна, бюджета трябва да се запази, дори и в реално изражение да имаме по-малко. От друга страна, селското стопанство много страда от политически решения и бюджета трябва да се увеличи, за да се покрият щетите. Политиците взимат решения за санкции и така нататък, но не мислят какви ще бъдат последиците. Фонда трябва да изпълни своите цели, освен това пазарите трябва да бъдат защитени, фермерите не могат да се съревновават с внос от страни, където разходите не са толкова големи. Преводача при едно предишно изказване каза в слушалките ми търговията от полза за всички. Не знам дали това е било така. Ако САЩ успява да продава повече говеждо в Европа, какво можем да кажем? Ако не започнем да ядем повече, ние ще продаваме по-малко от собствената си продукция. Винаги някой печели, друг губи. Не можем да живеем с иллюзията, че всички печелят. Е, естествено, не можем да продължим с това, което пък аз предлагам, защото ще станем твърде дебели. Никой не иска да затластява. Значи, виждате, има нещо несправедливо тук. Не можем да искаме от производителите да произвеждат в една економика с високи разходи и в същото време да внасим от страни с ниски разходи. От фермерите се очаква да работят за нищо, за, за без пари а други хора надолу по веригата стават е, милионери. Има хора, които е, печелят и 100 000 евро, е, това сме ние, които представляваме фермерите, само че хората, които произвеждат, не печелят абсолютно нищо. И това е проблем. Така че трябва да намерим някакво решение. Не знам дали решението е да се търсят нови пазари. Не, ние трябва да си защитим собствената търгуя, собственото производство. Това е основният приоритет. Благодаря, госпожа Нойхал. Благодаря. Господин Гайер. В началото искам да ви благодаря за това, че ясно казахте как е положението с бюджета. Имам един въпрос към точка 4. Казва се, че трябва да има допълнителни средства за свинското месо и за сектора на млякото. Това поради ембаргото. Затова е един много прост въпрос. Реалистично ли е да очакваме да има допълнителни средства за тези е, подотрасли? Разбирам, че така сте го написали. Аз бих подкрепила нещо подобно, но тъй като господин Гайер вече е тук, искам да попитам доколко е реалистично да очакваме допълнителни средства. Нашите избиратели също искат да чуят отговор на този въпрос. Господин Сани. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е най-интересната част от е, бюджетния дебат. Какво да правим с дългосрочната стабилност в селското стопанство? Може да си говорим по много въпроси. Една от основните заплахи за едните години, включително за следващата година, е евентуалната национализация или ренационализация в някои държави. В отговор на недостатъците на ОСП и проблемите с бюджета. Въпреки големите проблеми, Европа е селско-стопански гигант и финансов гигант. Понякога обаче Европа е политическо джудже. Като политици трябва ясно да кажем какви са исканията на сектора за 2017 година. Въздействието върху сигурността на продоволствието, върху развитието на селските райони е безспорно говоря за въздействието на сълското стопанство. Не имаме многогодишно планиране и мисля, че трябва да гарантираме, че бюджета ще остане на същото ниво. Тук включвам и така наречените национални пакети. Мисля, че чухме намек за нещо подобно в уводното слово. Преките плащания обаче ще бъдат засегнати и ще има намаление с около 1,36%. Има конкретна цел, която трябва да се изпълни с конкретно измерение в евро. Аз е, поставям под въпрос в такъв случай ефикасността на преките плащания. Резерва за кризи може да бъде един полезен инструмент, но трябва да се определят по-добре правилата за прилагане. В е, становището трябва да говорим и за неизползваните кредити. Трябва да видим как може да се канализират неизползвани пари към бюджета за ОСП. Трябва да се споменат и схемите за частно кладиране. Това е инструмент за краткосрочни решения, но не и за дългосрочни. Освен това, необходимо е да разгледаме институционалните разходи Тук, ако има намаление, може да се стигне до проблеми, например, ако се намали контрол. Що се отнася до прехвърлянето на отговорности, географските указания няма да са на ниво генерална дирекция, ще бъдат дадени на агенция. Мисля, че тук трябва да има промяна и преосмислене. По отношение на всички е, задачи свързани с храните, те трябва да останат на ниво ГД Агри. И в заключение, нещо малко по-встрани от въпросите, които обсъждаме, е, данъчната хармонизация и бюджетния процес, те трябва да бъдат споменени като отправна точка. Ще видим какво ще е предложението на комисията в края на май и очакваме с нетърпение сътрудничеството между докладчиците от различните групи. Благодаря, господин председател. Следващия оратор, господин Капуто. Благодаря. И аз като всички колеги, които се изказаха, искам да подчертая, че няма да, да се уморим да казваме колко е важно селското стоп стопанство, за селските райони, за храните, за иновациите в провинцията, колко е важно за намирането на баланс в снабдяването с храни. Бюджета за 2017 трябва да остане на настоящото ниво. Фонда за развитието на селските райони е важен двигател за растежа. Той води и до диверсификация, води до подобряване на качеството на продуктите. Ето защо трябва да сме изключително предпазливи с бюджетните пера, свързани с фонда, за който говори. Стабилността или по-скоро нестабилността на цените е едно голямо предизвикателство. Трябва да действаме бързо, за да не пострадат приходите на фермерите. Има нужда от повече средства и от иновативни модели, за да решим проблема с големите колебания на цените на пазарите. Би било добре да се предвидят допълнителни средства за свиневътството, за млякото, за плодовете и зеленчуците, за да се е, смекчи малко въздействието на кризата, породена от руското ембарго. Благодаря, господин Ропе. Благодаря, господин председател. С удоволствие изслушах господин Гайер. Темите, които обсъждаме днес, не ги обсъждаме често, тъй като ние се занимаваме с селско стопанство. Следва да подчертаем, че имаме нужда от свежи пари в сектора и не можем да приемем допълнителни урязвания на средствата. Всички знаете, че в Европа има голяма бедност в селските райони. Младите хора напускат тези райони, там остават само възрастните хора. Факта, че днес имаме излишък, не означава, че след 10-15 години ще имаме същия излишък по отношение на производството. В бъдеще можем да станем свидетели на големи е, проблеми, ако продължим да сме все така късогледи. Безработицата в селските райони е два пъти по-голяма, отколкото в големите градове. Доходите са пъти половина по-низки от тези в градовете. Съответно, кой ще иска да, да живее в а, селските райони, на село? Завършваш училище и отиваш в града или напускаш страната си. Ако не решим тези проблеми, вътрешната миграция ще се засили и ще имаме проблеми с струпването на много хора, ще има и инфраструктурни проблеми, проблеми с социалните услуги ще липсват и инвестиции. Справо казвате, че трябва първо да решим проблема с кризата. Година и половина вече сме в криза и положението не се подобрява. То става все по-тежко. Знаем откъде проистича кризата. Знаем и как да се справим с нея. Първо, трябва да решим проблема с регулацията. В миналото се отказахме от това. От друга страна, можем да дадем и допълнителна помощ. Няма друг път. Не селското стопанство поради, породи конфликта между Украина и Русия. Не селското стопанство искаше това ембарго. Само, че селското стопанство падна жертва на ембаргото. Значи, то наистина е една невинна жертва. Има нужда от нови средства в а, свиневъдството, в а, сектора на млякото. 3, 3 милиарда и половина бяха предвидени като решение на проблема с мигрантите. Защо и тук да не намерим нови средства? Можем да даваме селско-стопанска продукция на лагерите с мигранти. Плодове, зеленчуци, мляко, месо, защо не? това може да създаде и пазари, нови пазари. Ето защо аз пледирам за по-масштабни мерки, за не толкова мащабни мерки, за цял набор от мерки нашите земеделци трябва да се чувстват по-защитени. Ако хората не виждат надежда за бъдещето, знаете, че самите ние също ще бъдем изложени на сериозни рискове. Господин Такола. Kiitoksia puheenjohtaja. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Яр за толкова подробното експозе. Е, искам да благодаря и за обективния доклад. Е, становище относно бюджета за 2017 година, господин Яр, подчертава някои много важни неща, като конкурентоспособността на селското стопанство и продължаващия дисбаланс в веригата на храните. Производителите са в много тежко положение. Бих искал господин Яри със своето становище да, да препотвърди още веднъж тази теза. Размера на бюджета е много важен. Мисля, че трябва да се напише нещо от порядъка на поне настоящото ниво на, на средствата. Трябва да се и нуждата от субсидии към сектора на млякото, и към други сектори които, и подотрасли, които подлежат на принципа на насрещното спазване. Следва да се обърне внимание и на последователността на, на процедурите, тъй като в сърското стопанство, знаете, въздействието се наблюдава в дългосрочен план. Трябва да се спомене премахването на квотите, това се оказа едно положително решение. В моята страна, например, Финландия, премахването на, наквотите квотите много се обсъждаше. Сега, след известно време, е, се вижда, че производството нараства в тези райони, които в миналото бяха в неизгодно положение. Ние трябва да запазим сърското стопанство, трябва да го съхраним като един жизнеспособен отрасъл в целия Европейски съюз. Следва да се подкрепят е, най-засегнатите подотрасли, които вече дълго време са в тежко положение. Мисля, че следва да се избягва и е, твърде голямата концентрация. Тя не е добра за Съюза, независимо дали е в големи или по-малки мащаби. Ще внеса изменения, но като цяло искам да благодаря на господин Яр. Мисля, че предложението му е много добро. Пълна подкрепа. Благодаря ви. Не виждам да има други желаящи да направят изказвания от страна на колегите депутати. От страна на комисията, господин Хайзле, заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Имайте предвид, че това разбира се с предварителни коментари, тъй като официалното предложение предстои да бъде представено на 25 май. Първото послание е стабилност. Бюджета за 2017 година ще използва средствата за ОСП. Те се ползват за защита. Ние вече навлизаме във втора година на изпълнение. При пазарните мерки виждаме, че за 2017 година разходите ще бъдат малко по-низки, отколкото през 2016 година, заради бюджетните ефекти на целия пакет през 2016 година. Поне това е информацията, с която разполагаме. Едва ли ще има голяма разлика до година. За плодовете и зеленчуците комисията възнамерява да удължи изпълнението на мерките за изтегляне на продукцията, ако руското ембарго не отпадне. Има и още една важна промяна при структурирането на селско-стопанския бюджет за до година вече няма да се налагат млечните такси. Знаете, че през 2016 година това беше сериозен източник на приходи за бюджета, но след като отпадат квотите, отпадат и те през 2017 година. Принципно очакваме бюджета за ОСП да е далеч под таваните по МФР, тъй като знаете, че има подтавани по функция 2. Селско-стопанския бюджет остава под този прак. Сигурно сте запознати с предложението за финансовата дисциплина, то ще се прилага единствено при селско-стопанския испанска криза и необходимост да се ползва резерв. В момента няма такава криза. За 2017 година резерва е 8,5 милиона. През 2017 година имаме заложените тавани по многогодишната финансова рамка. Освен това, държавите членки ще получат възстановявания за приключването на предходни програмни периоди. Това ще е трудна година по бюджетните процедури. Всички тези подробности ще бъдат представени на 25 май официално. Накрая, може би за парламента е важно, че при пилотните проекти очакваме да получим списъка от Европейския парламент, както това става всяка година, за да проведем задълбочена да е дискусия възоснова на информацията. Благодаря ви. Господин Гайер, може би вие трябва да направите заключенията по дебата, след това ще чуем и господин Яр. Господин председател, аз не мога да се спра на всяко изказване по-отделно, тъй като мнозина от колегите съвсем правилно обсъждаха становището на господин Яр. Това е вашата работа в комисията, но ще се спра на един от въпросите, зададен конкретно към мен – Мисля, че чрез отговора си и аз ще допринеса за дебата. Дали можем да увеличим европейския бюджет теоретично? Разбира се, не ние вземаме решението, то се взима след кръгове от преговори. Освен това, през 2020 година предстои да се направи окончателния преглед. Сега ще бъде междиния. Държавите членки вече обсъждат темата. Имаше семинари в Берлин и Амстердам. В Амстердам, организиран от холандското председателство. Всъщност бяхме очудени, дори че темите се обсъждаха толкова открито. Като специалист по бюджета, аз съм обнадежден, но всичко зависи от документа на комисията в края на годината по прегледа на МФР. Знаете, че комисията не желая да се включва в обсъжданията по Брексит и също така избягва да обсъжда текущия бюджет за да не се правят връзки с всички тези други теми. Същевременно ние трябва да поговорим много сериозно дали фокуса на европейския бюджет е правилен. Според някои ние отново трябва да помислим за основна подкрепа на земеделието. Не знам обаче дали Европейският съюз разполага с бюджетна система, която да го позволи. Ние нямаме собствени приходоисточници в достатъчно количество. Боя се, че ако 80% от бюджета на ЕС зависи от вноските на държавите членки, то за жалост държавите членки вземат и решения по бъдещите плащания. Доводите могат да бъдат от идеологическо естество, могат да се основават на това колко плащат. Така или иначе, както ви казах, специалистите си мълчат, те не искат да влияят на решението за източника на собствени приходи. По-скоро изчакват резултата. Отговарям по този начин и на въпроса на господин Я, дали ще има неразплатени средства в края на годината. Да, ще има неразплатени задължения. Аз имам чувството, че тук си играем на криеница, защото наистина има свежи пари, комисията пък иска да заплати стари непоети задължения, така че да намали тяхното количество. Знаете какво казват другите за нас. Вижте ги, 20 милиарда неразплатени задължения. Как да им вярваме? Това е тъй наречения ефект йо-йо. Ако нищо не се промени, то същите проблеми ще ни връхлетят и в края на платежния период. Би трябвало да си направим заключенията. Знам, че господин Яр е християн-демократ. Аз съм социалист, ние работим в коалиция. Какво трябва да се направи. 2013 година в Германия имахме коалиция с либералите. Е, всички казваха, че са необходими спестявания. Все едно, че сме седнали върху чова с пари и не знаем какво да ги правим. Разбира се, това е възможно, ако хората не знаят как се изпълнява европейския бюджет, но аз трябва да ви кажа, че непрекъснато обяснявам пред медиите какво правим с европейските пари, защото ние разполагаме единствено с възможността просто да не, не одобрим бюджета. И това ще е сензация. всъщност се оказва, че всеки месец ние заплащаме само една дванайста от бюджета за миналата година. Но какво би означавало това за субсидиите за фермерите? Ако си мислите, че можем да не одобрим бюджета, нека да прибегнем до този инструмент. Но аз съм сигурен, че различните специалисти от комисиите ще кажат, не, ние толкова важни мерки сме планирали, не можем да си позволим да изложим всички тези проекти на опасност, да не говорим за проектите в селските райони, ще могат ли те да бъдат изпълнени, ако смятате, че ще издържат, нека да го направим, но ако няма да го правим, тогава да не говорим за последствията на по-късен етап. Не е приятна тази ситуация. Трябва да се разгледа политическия контекст. Многогодишната финансова рамка, в която сме поставени, просто не функционира добре. Нетните вносители би трябвало също да промече необходима промяна. Господин Нойхел ме попита доколко реалистични са измененията. Скъпа Мария, Аз не съм пророк, не мога да погледна в бъдещето, но ние имаме тези маржове, за да предоставим повече средства на селско стопански отрасъл. Същевременно обаче съветът се опитва да заграби пари от областите с високи нива на плащане. Това направиха с регионалната политика мината година до такава степен, че държавите членки заявиха, че съкръщенията ще продължават. Аз не мога да предвидя дали предстои нещо подобно и за селското стопанство тази година. Затова и няма как да отговоря на твоя въпрос, но не го изключвам. Някои също така ми казват, че съм говорил за важността на втория стълб и развитието на селските райони. И това е така наистина, защото аргументите тук са трудни. Селското стопанство страда от най-различни проблеми. Плащанията не работят добре, например, при развитието на селските райони по най-различни причини. Понякога изискванията са твърде сложни. И тук парламента трябва да помисли как да ги опрости. Има и случаи, в които управителните и контролни органи в държавите членки не си вършат работата. Но така или иначе развитието на селските райони изисква разделно управление по втория стълб. Регионите са тези, които решават как да се изразходват средствата и съответно как да се контролират. Напоследък говоря пред различни комисии, чувам от колегите от СПД и ЕКР, че парите не се харчат както трябва. Обикновено в такива случаи се позовавам на решенията на Съда на Европейския съюз. Излиза, ако гледаме тези решения, например, че е, не може да се промее защо има толкова много жалби от Обединеното кралство с оглед на решенията на съда по дела от Обединеното кралство. Но мисля, че в момента се правят доста грешки. Ние сме политици и на национално ниво, така че можем поне да проследим работата на органите по управление и контрол в собствените си държави. Die Idee der ländlichen Entwicklung. Der Kollege Rupea. Но принципно съм съгласен с това, което се каза за селско, развитието на селските райони. Същевременно, ако системата е пълна с грешки, трудно можем да поискаме да се плаща още повече за нея. И ако ми позволите, ще отговоря, че това е практиката всъщност. Госпожа Георгиева е, говори, например, за това, че фондове от хуманитарната помощ след това се използват за закупуване на европейски продукти, които се предоставят на бежанците. Ето това е начин бюджета да се използва интелигентно. Мисля, че Подобен подход наистина би бил отличен. Но под сурдинка ще кажа, че според мен ни предстои един изключително сложен дебат за бюджета. Самият аз очаквам добър резултат и подкрепа от тази комисия. Dziękujemy. Jeśli pan poseł Jar by się też mógł odnieść благодаря. Господин Яр. Може да коментира и това, което каза докладчикът за грешките при освояването на средствата във втория стоп. Мисля, че тези преценки са преувеличени. Или може би аз пък нямам достъп до всички материали, свързани с разходите на средства. Е, пан посел... Мисля, че броят на грешките системно намалява. Господин Хойслинг. Накратко, ако обичате. Накратко, господин председател, разбирам правилно това, което бе казано. Въпросът е, ако трябва да се борим с това явление, кога и как да го направим? Да приемем ли бюджет, който да не е изцяло финансиран? Трябва да се получи съвет от юристи, дали това е законосъобразно. Защото ако обещаете средства, след това се окаже, че такива няма, мисля, целият процес ще бъде опоручен. Да, може да има временен бюджет, обаче трябва да се реши е, кои битки да водим и как да ги водим. За тази битка специално ни е необходим юрист, юридически съвет. Днес сутринта говорихме за споразуменията за свободна търговия. Голяма част от нашите собствени средства все още са постъпления от мита Ако сключим споразумението за търговия и инвестиции с щатите, това означава по-нататъчно намаление на собствените ни средства, защото и там голяма част от митата ще отпаднат. Ами около 12% от постъпленията са от е, мита. Както правилно казвате, сключването на споразумение за свободна търговия означава безмитна търговия, т.е. отпадане на митата. Мисля, че трябва да намерим златната среда между собствените средства и свободната търговия. В някакъв момент трябва да обсъдим собствените средства, защото някои от техните източници се смаляват. А бъдещите споразумения за свободна търговия вероятно ще ги намалят още повече. И проблемът със собствените средства фактически ще се задълбочава в бъдеще. Разбира се, всичко, което можем да спечелим в разговорите си със съвета е за добро. Но не забравяйте, не можем да отхвърлим бюджета, ако мнозинството е, в пленарно заседание поеме отговорността е, за последиците от така приятия бюджет за отделните ресорни комисии. в някакъв момент ще трябва а, да се прецени да гласуваме или срещу бюджета. А, но не само нашата комисия има думата за това. Комисиите, в чието ресори се разходват средствата, също имат думата. Не можем да се изолираме с някаква тухлена стена от съвета. Сметната палата пък има така наречените специални доклади. Можете да поканите техен представител и да ви каже той, че е, едва ли не всички разходи отиват за селските райони. Това също е легитимна тема за дискусия. Мисля, че трябва да поканите представител на Сметната палата, за да проведете този разговор. Председателят, да, ще имаме посещение от представител на Сметната палата и ще разискваме как да се подобри освояването на средствата. Господин Яр, благодаря. Ще кажа три неща. Свободата е хубаво нещо, но има и неща, които са необходими и задължителни. Понякога сякаш участваме в ритуал. Държавите членки имат редица неразплатени фактури. Просто не е приемливо отговорността да се прехвърля и да очакваме проблема да се реши от само себе си. Просто неплатените задължения ще продължат да се трупат. Следователно, трябва да гласуваме бюджета. Защото няма да се подобри ситуацията, ако не поемем отговорността си. Естествено, ние всички сме ентусиазирани привърженици на развитието на селските райони. А ако селската, стопанската комисия в парламента не защитава развитието на селските райони, кой ще го направи? но факт е, че често пъти развитието на селските райони се финансира като че ли от лотари. Естествено, развитието на селските райони има огромни предимства, защото тук се разгръща в пълнота принципът на субсидиарност, регионите, местните общини участват в управлението на средствата. Е, сега е, грешките. Грешките. Е, има три основни причини за тях. Има много корупция и към нея е необходима нулева търпимост. Това е явление, което трябва да се изкорени. Вярно е, че в особено новоприсъединилите се държави членки, Замедалците все още се учат да прилагат правилата, но друга истина е, че правилата са свръхосложнени. И понякога, поради е, неразбирането на правилата, се появява една съвсем добросъвестна грешка, която увеличава коефициента на грешките. Вие не знаете, ако кажете, че 6% от средствата са изразходвани по погрешка, каква част от тези 6% се дължат на корупция? Възможно е голяма част от грешките да се дължат на твърде голямата осложненост на правилата. Мисля, че да се гледа упростенчески на коефициента на грешките означава да не допускаме възможността за почтени грешки, грешки, които са допуснати просто от незнание или объркване. Това е все едно да броите боб, бобени зърна. Не можете да излезете с конкретна цифра за корупцията. Например, Сметната палата много държи на точните сметки. Но е много трудно да кажете каква част от грешките се дължат на корупцията. Разбирам какво казвате, господин Яр. Чувам ви добре. Обаче коефициентът на грешките е висок. И докато е висок, трудно можете да убедите когото и да било, че се нуждаете от повече пари. Господин Яр? Да, благодаря, господин председател. Това е вярно, вярно съображение. Мисля, че просто коефициентът на грешките не винаги може да бъде тълкуван в черно или бяло. Много се радвам, че вече е на лице първият проект – и мисля, че от тук е, можем да изведем някои положителни изводи. На 4 май, е, не, на 2 май ще бъде е, следващото е, заседание на 12 и 24 май имаме заседание с координаторите в Сянка. И за това трябва е, много внимателно да работим с докладчиците в сянка. Вече има график, е, за да. И трябва да работим сериозно, за да дадем добро предложение на уважаемите колеги от бюджетната комисия. Председателят, благодаря. Госпожи и господа, ще се върнем на част от въпросите, които поставихте по време на дискусията ни с Сметната палата. Стои и въпросът за методиката, по която се стига до окончателната цифра на коефициента на грешките. Измененията трябва да бъдат внесени до 2 април, е, май. Значи 2 май е срокът за внасене на измененията. Благодаря ви. Господин а, Гайер, Пожелавам ви успешна работа. Тя съвпада поне от части по време е, с средносрочния преглед на изпълнението на многогодишната финансова рамка. Нека се надяваме, че краят ще е по-обнадеждаващ от началото. Благодаря ви. И последната точка от дневния ред за днес сутринта. Искам да ви помоля след обе да дойдете на време, тъй като имаме много а, точки в дневния ред. До, елате точно в а, а, м, часа, определен за следобедната част на заседанието, защото а, трябва да приключим на време за коктейла на господин Войчеховски. Освен това, имаме а, дегустация на вино в 12.30. Сега приключваме заседанието предсрочно. Това беше последната точка от дневния ред. Господин председател,